much time. Yeah, okay. We are running out of time. I know. Yeah. Right. Um, good afternoon, everybody. Добър ден на всички. Е, знам, че все още не сме се събрали всичките, но е, ще трябва да започнем, защото ще ни дърпат ушите. Десета точка от дневния ред е първа. Гласуване на доклада на Уолф Клинц за агенциите за кредитен рейтинг. Ако си носите картите, хайде, моля да ги включите, да направим една проба на електронното гласуване. Знам, че Свен не си носи картата. Е, Питела също. Някой друг. Ако, а, ха, а, е, айде да гласуваме. Харесва ли ви човека седнал до вас? Гласувайте, моля, които са за. А, това ще бъде тайно гласуване, не се притеснявайте, харесва ли ви съседът ви по стол. Тайно. Така, значи трима липсват. Един от зелените, един от социалистите. Не се чува. Микрофоните не са включени имаме някаква мълния новинарска. Е, 64-65. А, а, ако сте в различни зали, вероятно би могло да свърши работа, но не може един да гласува вместо друг. Добре. Първо, значи е, компромис С. За, против, въздържали се, приема се. 47 изменение за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Д за. Приема се. 52-53 за, против, въздържали се, приема се 54 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим 54-то по електронен път. Да, прекратете гласуването. Един а, в повече е за, но не се приема с един вод, с един глас. 56 за, против, въздържали се. Приема се 57 за, против, въздържали се. Да проверим 57. Нещо ме обърквате. 57, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Не без значение, 13 на 20, така или иначе се отхвърля. 58, моля, за. Моля, моля, вдигайте ръка, ако обичате, против, въздържали се, отхвърля се. 59-то за против. Мисля, че се приема. 60-то пада, 61-во за против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се първоначалният текст. Компромисно е за, против, въздържали се, приема се. 63-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 64-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно F. Кое да проверим? Добре, 64-то проверяваме. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно F за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Г за, против, въздържали се, приема се. Трето от правната за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Х за, против, въздържали се, приема се. Компромисно и за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Компромисно йод за, против, въздържали се, приема се. Компромисно К за, против, въздържали се, приема се. Компромисно L за, против, въздържали се, приема се. 109, 109 за, против, въздържали се. Може ли да проверим 109-то? Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Чакайте, чакайте, има, има някои допълнителни гласове. Значи сега са, са по-равно. Господин Петела, вие как гласувате? За. Значи сме на 16, 16 на 15 за, т.е. приема се. Значи за 109-то. 109 109 се прие. 110 за. Против. Въздържали се. Мисля, че е същото положението, но нека да проверим 110-то. Оле, гласуваме с електронни карти. Моля бързо да се включите. Още двама чакам да гласуват. Така, натискате ли копчетата? Силви. Още... Е- Аз, добре, всички гласувахте. Хубаво. И се отхвърля. 111 за, против, сдържали се, приема се. Второ на правната, втора част за разделно. Разделно гласуваме. Втората част от второто допълнение на правната комисия, значи първа част. Първа част от второто. За, против, въздържали се, мисля, че се приема втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 112-113 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно М, е, чак, чакайте, първоначален текст на 14 точка за, против, въздържали се, приема се. Компромисно М за, против, въздържали се, приема се.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 Не, има двама, още двама против, значи 20 на 20. Значи не се приема. Отхвърля се. Когато гласовете са по-равно, не се приема. Така, 125 за, против, въздържали се, е, отхвърля се. Първоначален текст гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Компромисно О за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно П за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Q за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, приема се. Шесто от правната първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим 158. Моля. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. И се Господин Питела, вие? Айде да започнем отново. Ще прегласуваме сега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 за против, въздържали се, приема се. Компромисно Р за против, въздържали се, приема се. 173 за против, въздържали се, отхвърля се. 100 ще проверим. Добре. 173. Моля. Heavily voted.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 Про... Моля, гласувайте за втора част, против втора част, въздържали се, приема се и втора част. 184 за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 да проверите 186 ли? Гласувайте по 186. Прекратете гласуването. И определено се отхвърля. 187 за. Е, мисля, че е, е, не само Волф трябва да гласува. Значи 187 моля за, против, въздържали се. Приема се. 188 за, против, въздържали се. Отхвърля се 189-то за, на две части, извинете, за първа част, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но по-добре да проверим. 189-то първа част. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 3 гласа плюс един е, за Диого, нали? Още два добавяме. Господин Питела вече е с карта, така или иначе отхвърля се. Втората част е, пада ли всъщност при това положение? Да гласуваме ли втората част? Така, 189 втора част. За? Против? Сдържали се? Отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето за. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека проверим четвърто изменение. Прекратете. Мисля, че трябва да добавим два плюса към тази сметка. Не добавяме минуси, следователно се приема с един глас за. Така, отиваме нататък. По шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо за, против. Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но по-добре да проверим. Осмо изменение. И при това се отхвърля. Първоначален текст гласуваме за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 Гласуваха ли всички? М прекратете гласуването. Очевидно се приема. 27 за, 14 въздържали се и може ли да поясните кои членове гласуват без карти, за да знаем останалите? Свен Гиголд, и Диого Фео. Господин Питела е, си намери картата междувременно. Е, значи, двама гласуват без карти. И сега преминаваме към гласуване Аз продължавам. Това е доклада на Ашли Фокс за корпоративно управление в финансовите институции. Готови ли сте? Така. Параграф 1. Първоначалният текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Имко 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Имко 3. За? Против? Въздържали се? Приема се. Имко 5. За?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 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. Може да проверим 30, ако искате. Режим за гласуване. Моля, гласувайте. Изменение 30. 30. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Господин Фея. Значи приема се. Сега Изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. Юри 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 8 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. правната комисия за, против, въздържали се, приема се. Юри 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 36 в две части. Първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Юри 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри и аз, кой е за, против, въздържали се, няма е, номер изменението, е, приема се. Алинея 40, изменение 13, за против въздържали се, отхвърля се. Юрий, е параграф 10, за против въздържали се, приема се. Следващото е оттеглено, по-нататък пада. Следващото какво е имко 14 май? Имко също пада, така че преминаваме към изменение 43 за, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. Нека да опитаме пак. За, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 12 за, против, въздържали се, приема се. Имко 10 за, против, въздържали се. Нека да проверим Имко 10 по електронен път, очевидно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис Г. За, против, въздържали се. Приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се, останалото пада. Юри Сикс за, против, въздържали се, приема се, 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис хаш. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Юри 2 не се гласува. Изменение 60 коза против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. Юри 4 за, против, въздържали се, приема се. Юри 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за. Искате да проверите Юри 3? Добре. Вече се уморихте май. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Извинявайте, казва председателката. Сега преминаваме. Изведение 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме 65 отново за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 69. За, против, въздържали се, отхвърля се. А сега какво? 70. Също трябва да гласуваме 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега компромис Йод за, против, въздържали се, приема се. А сега отиваме. Имко 19 за, против, въздържали се, приема се. Имко 11 за, против, Имко 11 за, против, въздържали се, приема се.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 Не знам как гласуваха социалистите този път. Приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. Юри 11 не се гласува. Имко 9 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме ли имко 4? Преминаваме към имко 13. За, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст пада при това положение. 82 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Това ще бъде най-лесно. 82. Проверяваме. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с двама, с един глас повече. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, всъщност то пада.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 89. Добре, ще проверим 89. Okay. It is rejected. Наистина се отхвърля. Юри 23 влиза, така че преминаваме към имко 17 за против въздържали се приема се имко 7 за против, въздържали се, приема се. Юри 25 за, против, въздържали се, приема се. Юри 24 не се гласува, 95 за, против, въздържали се. Нека да проверим 95, ако обичате. И така. Пада. 96 за. Против. Всъщност не вдигате ръце. 96. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим 97, режим на гласуване. Отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се, 101 за, против, въздържали се, отхвърля се, 102 за, против, въздържали се, отхвърля се, 103 за, против. Нека да проверим 103, ако обичате.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 въздържали се, приема се. Преминаваме към 114, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 26 влиза, 116 за, против, въздържали се, отхвърля се, 117 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис Л за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 120 за, против, въздържали се. Нека да проверим 120, ако обичате. Гласуваха ли всички? Двама от вас не сте. Край на гласуването пада въпреки всичко ще падне. 121 за, против, въздържали се, приема се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Юри 18 а, влиза 124 за, против, въздържали се, приема се. 125 и 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Н за, против, въздържали се, приема се. 132 извинете за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но нека да проверим. Отхвърля се. 142 за. 142 за против. Много е трудно, когато ЕНП не гласува, да видим какъв е резултата. 142 за, против, въздържали се, приема се. Останалото пада. Преминаваме към 144 за, против, въздържали се, приема се. Юри 20 за, против, въздържали се, приема се. Юри 21 за, против, въздържали се, приема се. Приема се. Изменение едно за, против, въздържали се. Приема се. Сега гласуваме електронно по целия текст, заедно с измененията. Аз искам един въпрос за пояснение. По компромис ХАШ имаше едно устно изменение в компромиса. Предполагам, че се гласува заедно с компромиса, но исках да съм сигурен. Да, благодаря. Всъщност това не беше посочено като устно изменение в моя текст. Може би, да, всъщност, а, всъщност никой не възрази. Дали? Добре. Сега гласуваме по целия текст, заедно с измененията, режим на гласуване. Как успяхме да отменим това? Ние всъщност гласувахме по а, оригиналния текст. Знам, че кой е за, против, въздържали се. Сега за, против, въздържали се. Сега да гласуваме вече на целият текст, за целият текст с измененията. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Тук трябва да добави два гласа. Значи резултата е 38-3-2. И сега преминаваме към назначаването на член на изпълнителен съвет на Европейската централна банка, господин Питър Прант, Може ли да а, го приемем с а, аплодисменти? Трябва да акламирате, колеги. Добре. И сега преминаваме към проекто доклада на господин Куташ за годишния доклад на Европейската инвестиционна банка. Готови ли сме? Изменение 2, кой е за, против, въздържали се, отхвърля с изменение 3, за, против, въздържали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 против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, Нека да опитаме отново. Изменение 14. За. Против. Въздържали се крайна сметка ще трябва да гласуваме електронно. Извинявайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Струва ми се. Да. Преминаваме към изменение 16. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 17. За, против, въздържали се, приема се. 18 пада. Така че преминаваме към компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 23. За,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 против, въздържали се, приема се, 31 за, против. Нека да гласуваме електронно за 31, ако обичате. Гласувах ли всички? Край на гласуването. Пада. Въпреки това пада. Първоначалният текст, разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се, измен... Някой каза ли да се провери втората част? Добре втората част на първоначалния текст на точка 11. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Което означава, че бях права. Изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Изменени 37 е оттеглено. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се, 39 за, 39, моля гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се, 40. Всъщност 40 пада. Първоначалният текст за, против, въздържали се. Приема се 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 пада, 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, Отхвърля се първоначалният текст за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис Г за, против, въздържали се. Приема се изменение 50 за, в списъка за гласуването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 52. Добре, ще проверя, но доста ръце се вдигнаха. Господин Фейо, как гласувате? Значи отхвърля се. Първоначалният текст за първоначалния текст на параграф 21. За. Първоначалният текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 53. За. Също тук е на две части. Първата част, кой е за? Против. Въздържали се.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 Всъщност до 14 за против въздържали се всичките се приемат. Изменение 15 за против въздържали се отхвърля се. 16 за против въздържали се приема се. За против въздържали се приема се. Сега гласуваме за целият текст с измененията. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приеме се. Сега трябва да гласуваме също така и резолюцията. Моля, гласувайте. Моля, продължавайте да гласувайте. Още 11 души, 10 вече, всъщност не са гласували електронно. Още 6, 5, 4, 3, 2, 1. Някой не гласува. Добре, край на гласуването.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 Евроинкасо. Трето изменение, моля, които са за да гласуват. Трето до седмо а, а блок ли? Добре, за, против, въздържали се. Приема се трето до седмо. Единайсто, за, против, въздържали се, отхвърля се. И останалите 8 в това число устното амблок за против въздържали се приема се. Гласуваме текста в цялост по електронен път. Прекратете гласуването. Единодушно. Браво! Гласуваме сега законодателната резолюция по същия въпрос. Моля да гласувате. Айде, моля, по-бързичко -по да гласувате, моля ви. Моля да гласувате. Натискайте бутоните. Още четирима не са гласували. Двама, добре, добре, прекратявам. 34 за, единодушно, браво. По-нататък докладът на Софи Окони Така, анблок. Но трябва да го зачета. Регламентът на съвета по процедурата с одобрение се занимава с разширяването обхвата на регламентирането е, по съвместно решение относно професионалното презгранично пренасене на евро в брой от страните, които предстои да въведат в еврото. Регламентът ще се гласува на 16 март. Ние фактически гласуваме разширяването на полето. Приложното всичко наведнъж се гласува електронно. Моля да гласувате. Closed. Прекратете. 35 има за, единодушно. Браво, госпожа Окони. Ем, така, значи успяхме да разширим полето. Сега пак, госпожа Окони, проект Остановище, бъдеще на социалните услуги от общ интерес. Е, първо изменение за, против, въздържали се, отвърля се. Компромисно А. Е, имаме Осно изменение внесено от Алде по компромисно А. Не възразявате, надявам се. Приемаме ли устното изменение? Искате ли да го гласуваме устното изменение? Добре, поставям на гласуването устното изменение отделно. За, против, въздържали се. Отхвърля се устното изменение, така че гласува се вече първоначалният текст на компромисно изменение А. За, против, въздържали се. Айде да опитаме електронно първоначалния текст на компромисно А. Гласуваха ли? Прекратете гласуването. И се приема. Компромисно Б. За. Против. Сдържали се. Приема се. Шесто. За. Сусно изменение към шесто. От самия докладчик, от докладчицата в случая. Така, значи, е, гласуваме на два пъти. Първо се гласува устното изменение на докладчицата за, против, Сдържали се, да проверим, моля. Приема се. Така, значи зел... Значи, ако се приеме устното изменение на докладчицата, а то току-що беше приено, прието, следва да гласуваме устно изменение по това устно изменение. И у фреймворк да се измени в Single EU. За, против, въздържали се, отхвърля се. Е, това беше лесно. Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо за, две части, пардон, първа за, втора, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се. Не... Може ли още ръце да видя? Втора част от изменение 8 за. Против. Въздържали се. Сега хайде да проверим електронно. И моля Алде все пак да даде сигнал на своите хора. Да. Благодаря. Тъй, четирима още, трима, двама. Добре, гласувахте. Прекратявам гласуването. Приема се. Десето не, те са включени в компромисното Б. Единайсто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Дванайсто за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто за, против, въздържали се. Отхвърля се. 14 изменение. Сега какво имаме тук? Устно внесено от докладчицата. Всички за да вдигнат против. Въздържали се. Приема се. 15-то пада при това положение, 16-то е оттеглено, 17-то на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-то за,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 така, прекратете гласуването. Добре. 26, приема се. To, um... Така, след тази вълнуваща част, можем да пристъпим към осма точка от дневния ред. Възможни политики за постигане на напредък създаването на Европейско договорно право за потребителите и предприятията. Очевидно, двама души говорят едновременно в един и същ микрофон. Трудно се чува и превежда при тези условия. Дали госпожа Петикайнен е тук? А тя не чува. Извинете, е, ръкомаха се, не, не разбирам. Какво искате да кажете? Така, сега се поуспокоиха нещата. Готови ли сте? Ние, ние вече разглеждаме вашия доклад. Имате думата. Серпа Петикайнен. А, извиняйте. Е, благодаря, уважаемо, уважаема госпожо председател. Бях се разсеяла нещо и, и, и, и не можах веднага да пристъпя към а, въпроса. Благодаря на всички колеги за конструктивната им работа, за бележките и измененията. И а, а, е, ние се опитахме да обобщим всичко в няколко компромиса, така че комисията да излезе с единна позиция. И мисля, че нямаме кой знае какви големи въпроси. Някои последни забележки са свързани с директивата за услугите. Някои от колегите пожелават тя да бъде упомената. Е, категорични са по-нататък възраженията срещу включването на окончателното предоставяне на услуги в евентуално приетото договорно право. Но преди да, да премина към останалите забележки, аз бих искала да обобщя четирите основни направления на доклада, ако нямате нищо против, ако имаме време. Първо, договорното право, това, това, това поначало е предложение, което следва да се приветства, е, определено трябва да се върви нататък в полза и на потребителите, и на МСП. На второ място трябва да се проведе оценка на въздействието за да е, се хвърли светлина от юридическа гледна точка върху този трети, трети вариант, т.е. инструмент с факултативно участие, е, при това е, като се гарантира висока степен на потребителска защита. Следователно, е, всеки такъв договор за, с факултативно участие, т.е. клаузите, които са включени в него, не бива да са по-слаби, що се отнася до защитата, която дават на потребителите, в сравнение с действащите по действащата директива. И второ, ако по някакви сериозни е, въпроси съгласно действащото вътрешно законодателство на държавите членки защитата е по-висока, то е, вътрешноправната норма получава приоритет. Значи ще създадем някакво европейско договорно право, но във всеки случай по един или друг начин е, потребителската защита ще бъде достатъчно висока. На трето място е, да се настоява пред комисията да е, започне работа по уреждане на отношенията между стопански субекти. Комисията проявява известна неохота към това и накрая, що се отнася до финансовите услуги, първо те, разбира се, трябва да бъдат уредени в рамките на отрасловото законодателство, обаче ако има основание за включването им тук, в потребителското договорно право, например, що се отнася до застрахователното дело, дребните потребителски кредити, то първо трябва да се направи оценка от една междуотраслова работна група. Толкова, мисля, Докладчици в сянка, желаете да се изкажат? Свен, Катрин... Не, аз просто искам да благодаря на докладчицата за е, е, добрата работа, която е, извършихме заедно. Нямам някакви допълнения на този етап. Да, Катрин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Пети Кайнен много работа бе извършена. Аз съм удовлетворена от измененията, от компромисите, които ни предлага докладчицата. Особено подкрепям проявената от нея ангажираност е, към идеята за оценка на въздействието. Ние го обсъдихме това в Страсбург. Това е много важен въпрос. Ако видим причините, поради които много потребители не предпочитат е, някакви презгранични сделки. Е, по данни от едно наскоро проведено изследване, 73% твърдят, че всичко това се дължи на цената, а само 20% изтъкват е, договорните условия като причина – а това, разбира се, са първи стъпки, е, но, но ние във всеки случай трябва да, да вървим напред с отворени очи и естествено оценката на въздействието е от съществено значение за по-нататъчния напредък. Да, така, очакваме. Сега гласуването от е, едната седмица, мисля. А благодаря, аз съм докладчик Сянка от името на Алде, аз имам две бележки, едната всъщност бе засегната. То е въпрос за факултативното участие в е, уредбата и понеже нали, е въпрос на избор, е, за, за, да, за да успеят нещата, тези високи стандарти на защита трябва да бъдат на разположение. В 17-то изменение е, е, аз държа на думата ВФО, т.е. следователно. И другото нещо, което бих искал да кажа, от разговорите с докладчицата и с Комисията по правните въпроси, която работи от години в тази област. Никога не е имало намерение да се включват финансовите услуги или крупните договори. Тук говорим най-вече за дребните потребители, за физическите лица и по-дребните договори. А не за по-сложни договорни отношения, които вероятно ще трябва да бъдат предмет на друг вид уредба. И това е уместно, според мен, ето защо, вероятно, някои от членовете на нашата комисия е, се отнасят доста предпазливо, е, смятайки, че включването на финансовите услуги би било твърде голяма крачка напред. Е, и аз мисля, че е тъкмо така и, и в тази връзка бих искал да посоча, че намерението никога не е и било такова. Сърпа, желаете ли да отговорите, да обобщите? Благодаря. Мисля, че мога да удовлетворя и двете изказани тук становища, но имам един въпрос за финансовите услуги. Значи, вие смятате, че те трябва да бъдат напълно изключени или пък би могло да се приеме, че те се изключват на този етап, но в дългосрочен план, ако оценката на въздействието даде основания и ако тази междуотраслова работна група се произнесе в същия смисъл, те биха могли да бъдат включени. Ам, мисля, че бих искала нашата комисия от самото начало да участва много по-активно, ако наистина ще се включат финансовите услуги. Поради е, е, многообразието от договори в тази област, имайки предвид е, дериватите и прочи. А, а текстът по-настоящем въобще не е не е редактиран е, предвид това. И аз просто не знам как една оценка на въздействието и един бърз експертен преглед би могъл да, да удовлетвори, да, да попълни тази празнота. Единственото, което изрично се е, посочва от докладчика в Комисията по правните въпроси е за е, пътните злополуки, е, в които случаи, в зависимост от това кой управлява автомобила и в коя страна и при различните съчетания от условия, въпросът може да е подведомствен на, на една или друга съдебна система, независимо от другите обстоятелства. И възник въпроса кой носи застрахователната отговорност. Това наистина е тясно потребителски въпрос. И това е единственото нещо, според мен. Понеже ние тук обсъждахме по-рано въпроса за евентуалното стълкновение на, на правомощия или, или компетентности, та, за това бих искала този въпрос да се включи. Тай. 22 март тогава ще гласуваме е, в правната комисия на 11 април в пленарната зала през месец май. Толкова. Благодаря. Следваща точка от дневния ред е девета. Схеми за гарантиране на депозити, преработена версия. Докладчик е Питър. Готов ли си, Питър? Уважаеми дами и господа, депозитите. Депозитите отдавна занимават, е, задържат нашето внимание и в момента са още по-актуални в е, контекста на кризата. Работим в момента с е, нова версия и целим да установим стройна система, система от нов характер. Споделям част от предложението на комисията, друга част не споделям. Ще ви посоча някои подробности от концептуален характер първо, а след това от формален. Сега, концепцията на комисията предлага всички държави членки да се придържат към един общ модел, към обща методология. И след много разговори, преговори и прочие с банки, пред, представители на правителства на държавите членки и така нататък. И така нататък стигнахме до извода, че тако, такъв един подход не отговаря, меко казано, на действителността, просто защото действителността е разнообразна в такъв случай значи не би трябвало системата за гарантиране на депозити да си затваря очите пред една такава многолика действителност. Смятам по повод на всичко това, че един такъв унифициран модел не би бил действащ. Става дума за различни правни уредби, за различни начини на функциониране на банкови системи, следователно това няма как да не се отрази на системата за, на депозити и, тех, и тяхното гарантиране. Разбира се, правната основа трябва да бъде основанието на което се изгражда този банков механизъм. Тоест, ако освен всички национални особености, трябва да съобразим системата за гарантиране и с европейското измерение, то това означава, че търсим една система за гарантиране на депозити с особено гъвкав и пригодим характер. И тук се появява понятието Paybox, което може да бъде банкова институция, застрахователна каса от типа, който съществува в Австрия или в Германия. Колегата Санчес Преседо, в момента го няма, но той ни разказа, че има един превентивен вид система, която действа именно превентивно, да спаси от евентуален банкрут банката. Тази предпазна превентивна система всъщност би могла да се използва и в занимаващата ни в момента схема за гарантиране на депозитите. Ето за този вид разноликост говори и това липсва, по мое мнение, в предложението на комисията. Наистина, имаме различни ресурси и механизми, които при все това не бива да се прилагат на изуст. Когато става дума за възстановяване или за спасяване, основанието на последващото действие трябва да бъде съответната правна уредба, съответното правно основание. Разбира се, взимат се предвид конкретните обстоятелства и конкретните механизми за контрол на държавата членка. Какво означава всичко това? Че трябва да има фонд за превентивно действие. Сигурността трябва да се отнася за всички клиенти на тази депозитна схема, а именно 100 000 евро за всички. Комисията какво предлага? Комисията предлага 1,5% от депозитите. Аз предлагам 1,5% не от всички депозити, а само от е, обезпечените такива. В момента в нито една държава няма такива гарантирани или обезпечени депозити. В действителност прозрачността съществува на много малко места. В Обединено кралство, например, се очаква това да се случи в близко бъдеще. За другите държави членки нямам информация. Тоест, Нужна ни е нещо, нужна ни е нещо като преобразователна таблица, която да е различна от тази, като ползваме в момента и която да ни показва какво има нужда от защита. Защо? Защото сигурността на различните стълбове не е еднаква. В предложението на комисията е 1% и половина от а, депозитите би означавало 8% в Люксембург или 23% в Холандия. Сигурността, стабилността в такъв случай съвсем няма да е еднаква. И за да направим така, щото стабилността да бъде съизмерима в държавите членки, се нуждаем от нова преобразователна таблица. Това вече е постигнато постигната цел в Обединено кралство, значи е постижимо и друга да Става дума просто за работа, за усилие на волята. Мнозина твърдят, че това не е нужно като принципно действие, а само в случаите на банкрут. Предлагам система на стимулиране, за да може обезпечените кредити да започнат да оперират по този механизъм възможно най-бързо. В някои държави вече се работи в тази посока и в посоката именно на, именно на тези процент, и половина. За държавите, в които такива условия все още не съществуват, цялата тази операция би излязла по-скъпа. И същите тези държави членки, значи, следва да се забързат за да са в състояние възможно най-бързо да предоставят на своите клиенти тази услуга. в случай на проблеми, а именно случаи на проблеми са предмета на цялата тази наша главоблъсканица. За сега обаче не сме стигнали до никакво решение, просто защото условията са различни. Има хора, които не могат да чакат 20 или 30 дена преди да получат обещетение. Какво е в този смисъл предложението на комисията? Тя предлага 5 работни дни. Аз приветствам едно такова решение, на такава цел. Но ако няма осезаема времева перспектива, то тогава целият проект би се оказал неизпълним дори и в Обединено кралство, където нещата са в най-напреднала фаза. Тоест, на, от едната, на едната везна трябва да поставим желанието на потребителите да получат възможно най-бързо своето обещетение, а от друга страна цената, която ще платим за дадени и неизпълнени обещания. Първият е, случай, в който не се изпълни обещанието, поетият ангажимент, още тогава потребителите ще извадят и ще изтеглят спестявания си, спестяванията си от въпросната банка, просто защото надеждите им са останали излагали, излагани и те не са получили гарантираното обещетение в срока, който им е бил обещан. С други думи, от една страна, от едната страна на везната, пак повтарям, е срока, от друга страна възможността той да бъде спазен. Предлагам следното. Предлагам този срок за изплащане на обещетенията да бъде 7 7 дни. Това всъщност не е толкова далече от 5 работни дни, предлагани от комисията. И тези банкови системи, които не са в състояние в момента да се справят с това, до края на годината биха имали възможност да оперират с в момента съществуващите 23 или 30 дена, но при следното условие да дадат възможност на клиентите си през първите 5 дена през първите 5 дена да получат поне една определена част от спестяванията си. Това на мен ми се струва приемливо, особено ако решим да спазим 20-дневният слог за изплащане на обещетенията за тези държави членки, които в момента по една или друга причина не могат да реагират по-бързо. И разбира се, защото противното би било много по-скъпо струващо да поддържаме две платежни системи. Европейската комисия Европейската комисия предлага да се модернизират изобщо тези схеми за гарантиране на депозитите в Европа и е и излиза с конкретно предложение. предложение по силата на което да могат да си помагат взаимно държавите чрез финансови инжекции или някакъв друг механизъм на една банкова система към друга. В крайна сметка тази идея не бе одобрена, защото както всичко останало в Европа, така и банковите пазари са много различни. Някои високи, високо рискови, други не толкова. Така че а един потребител от един банков клиент от на дадена държава членка не бива да носи теглото на банкова система и нейните неудачи в друга държава членка. Така или иначе, изглежда има някакво чувство на солидарност, по силата на което спестов... спестяванията биха могли така да си взаимодействат, че да се избягва че да се избягват банковите сътресения, които в крайна сметка също са наднационални. Тоест, една банкова система, една финансова система би могла да подкрепи обезпечението, което трябва да изплати друга банкова система в друга държава членка, винаги когато има взаимно разбирателство по въпроса. Пак повтарям, комисията го предлага като задължителна мярка. Аз предлагам, че бихме могли малко по, да, от, да отхлабим малко хватката и да го предложим като доброволна мярка. Доброволният характер по принцип е по-подходящ предвид контекста. Разбира се, че трябва да се предвиди възможността за създаване на една такава наднационална презгранична банкова гаранция, защото в крайна сметка банковите пазари действат заедно и от тяхното единно действие в крайна сметка ще се увеличат и оперативните средства. Това всъщност не е чак толкова неразумно, не е чак толкова нелогично, защото те са взаимосвързани тези банкови системи и пазари. Но пак повтарям, на доброволен принцип, не на задължителен. И така, в заключение бих искал да посоча, бих искал да посоча следното. Цитираме Норвегия нерядко и за това искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, тъй като благодарение на тях бяхме в непрекъсната връзка помежду си. Целта ми е, целта ми е да променя парадигмата по посока на повече гъвкавост, на повече пригодимост. Защо? Защото просто смятам, че това е необходимо. защото смятам, че е необходимо и то във възможно най-кратки срокове. Благодаря ви, очаквам коментари, ако имате. Благодаря много. Докладчиците в сянка, моля. Благодаря, госпожо председател. Всъщност нямам кой знае какво да добавя към казаното вече от докладчика. От моя гледна точка, предложението на комисията, което е основата за доклада, нещо, което аз приветствам. Целта на комисията е да внесе опростяване на съществуването на системата и по-добро обещетение и по-добра гаранция за вложителите. Защитата на подкрепителите е нещо, което ние очевидно не можем, на което не можем да се противопоставяме. И трябва да бъдем изключително внимателни, когато разглеждаме хармонизацията. Не бива да я довеждаме твърде далече. В банковия сектор това трябва много внимателно да се отрази. Аспектите не би трябвало да се премахат своеволно. Мисля, че предложението на комисията е а, крайните срокове за възстановяване на сумите да бъдат свързани с изплащане на рамбурсиране на 0,5% по депозитите за 10 години. Мисля, че това е много. И някои показатели не са добре обмислени. Подход, основаващ се на риска, по принцип е добър, но съществуващите де-факто разлики между различните институции според мен не са достатъчно отразени. Като се изключи това, Кредитните механизми на различните системи следва да бъдат споменати, но имайки предвид различията между системите, това не би било практически възможно на този етап. Нещо друго, което искам да спомена, е свързано с опитите за хармонизация. Мисля, че това отива от твърде далече. Естествено, необходимо ни е хармонизация. Питер Саймън току-що каза как ще реши този въпрос и мисля, че той излезе с един балансиран подход, който гарантира сигурност и защита на вложителите и не налага особено бреме на финансовите институции. Мисля, че има някъде една златна среда между гъвкавост и хармонизация. Това, което казва Питер Саймън, всъщност са минимални стандарти, които уреждат националните разлики. Аз бих желал да благодаря на докладчика също за доброто сътрудничество, което осъществихме Питер Саймен беше много отворен за нашите предложения, всички важни неща от моя гледна точка бяха включени в казаното от докладчика, което не винаги е очевадно. И сега а, проектотекст е нещо, което аз мога да подкрепя изцяло, а малките подробности, които следва да се уредят, могат да бъдат уредени чрез компромис. Улф. Въпрос ли? Първо докладчиците в сянка. Добре. Мога и аз също да се присъединя към благодарностите, изразени от изказалите се преди мен, когато говорим за финансовата криза, средния потребител е сериозно разтревожен от това, което се случва и е крайно време, струва ми се, да разгледаме гаранциите, които се дават на малките вложители и инвеститори. Необходимо е също така да им предоставим защита, която трябва да бъде с общ стандарт за цяла Европа. Трябва да разработим една, едно решение за ситуация, която се надяваме, че никога няма да ни изполети. И ако дадем канавата, на която да разглеждаме проблема и а, осигурим стълбовете за най-лошия сценарий, мисля, че елемента за а, касичката, интервенцията, която се предлага от докладчика, е един добър подход. И това определено ще ни помогне да избегнем несъстоятелността и неплатежоспособността. И мисля, че трябва да направим едно предположение, а, като стартова позиция може да се случи така, че да не може да бъде спасена даже на банк, дадена банка. И а, тези 100 хиляди може би няма да са налични поне в първата година. Т.е. трябва да предвидим един малко по-дълъг времеви хоризонт, за да може да има една стабилна основа. Като разглеждаме ситуацията в цяла Европа, включително малко по-различната ситуация в Германия и като позволяваме тази гаранция за 100 000 евро, и като задължаваме банките да приемат това, но не повече, тъй като в миналото виждахме едно изкривяване на конкуренцията де-факто, което беше премахнато и значи на доброволна основа те могат да отидат по-нататък. Ние нямаме проблеми, но трябва много ясно да заявим едно нещо институционалните гаранции следва да бъдат независими от вътрешно присъщия риск в някои институции. Виждаме това, виждаме това в кризата. Трябва да наричаме нещата с истинските им имена. Някои регионални банки работят в рамките на допустимия риск е, и тогава риска е покрит, но в някои случаи не могат някои институции да бъдат спасени. Аз смятам, че може би ще има някои задачи, които ще а, е, бъдат в а, е, полето на националните институции институции и ще трябва да бъдат решени някои проблеми на национално равнище, като гарантия за общността е, може би една институция или друга може да изпадне от тази схема поради определена ситуация, но може би не е наша задача да посочваме окоризнено с пръст институции, от общността институции, но все пак трябва да говорим с това. И са, има няколко оригинални казуса, различни видове, например, спестовни фондове в строителния сектор. Трябва да видим дали е, мерките са достатъчни, защото някои отиват е, извън е, онова, което ние препоръчваме като минимални гаранции. Като се изключи това, мисля, че докладчика и преждеговорищия всъщност казаха основните неща, които според мен трябваше да бъдат казани. Както и факта, че след няколко години може би ще имаме този петдневен срок – ние ще можем да се придвижим бързо към възможността да съкратим този период. Аз виждам вече финиша. Има някои неща, които трябва да се доусъвършенстват, но ние сме вече на финалната права. Председателката, благодаря. Испания. Äh, Извинявайте, Свен. Искам да повторя много това, като беше казано. Искам да повдигна няколко неща в допълнение към казаното от е, преждеговорившите. От моя гледна точка, финансовата криза и обясненията, които чухме от някои държави членки, от някои правителства, както и от Европейския съюз, за това защо гаранци... трябва да се предоставят гаранции поради крех тежкото състояние на влоговете на финансовия пазар, също времено гледна точка на гаранцията на а, влоговете в банковата система. А, това нещо, което според мен а, е свързано с едно злощастно съвпадение на е, фактори. Когато обаче а, е, говорим за ситуацията, какво ще се случи с истинските големи банки и когато а, е, някой от банките а, е, изпадне в беда, тогава това ще задейства правна процедура и ние няма да знаем как ще свърши тя. И би трябвало да има банкова процедура, която дорежда този въпрос. Това е един анахронизъм, който според мен е крайно неудовлетворително. Ние не сме и... Това е като котка в чувал. Ние не знаем как точно ще бъдат предоставени гаранционните схеми от банките и как ще бъде поддържана системата като цяло. Мисля, че тук има една непоследователност и аз мисля, че това не е а, уместно. А, а, мисля, че гаранционните схеми, които а, предвиждат а, предварителни, предохранителни мерки. Според някои от изказалите се преди мене, това не би трябвало да бъде задължително, тъй като би било по-скоро като наказание за хора, които си вършат добре работа. Напротив, ние би трябвало да насърчаваме хората да се занимават с превентивни мерки, а не да ги наказваме, когато нещо не е наред. Докладът е добър, но Именно една, един пункт е свързан с, с разпространя, разпростирането на риска и разграничаването между различните бизнес модели. Банка, спестовна каса или а, строително дружество очевидно са с по-нисък рисков профил от инвестиционна банка, но и в двата случая има вложители. Въпросът е къде е стресът там, къде е акцентът и дали член 11 не би трябвало да бъде по-експлицитен, така че рискът в, в риска в различните профили да бъде отразен във всички схеми задължително. Искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за конструктивната критика, която споделихме, както и за обсъжданията и общата ни работа и очаквам с нетърпение какво ще се случи и бих желала да чуя какво, как вижда комисията работата си по схемите и как мога да съчетая това с резолюцията за банките, тъй като това е много важно. Thank you and thank you very much to Вики, а, благодаря и благодаря много на докладчика, който очевидно е посветил много време и, и задълбочено е мислил е, по тези изключително важни въпроси. Защото, разбира се, е, бързото е, прехвърляне на парични средства през граница в Европа по време на кризата, поради различните депозитно-гаранционни схеми във всяка от държавите членки, под, почти ни ни е, е, вкара в тотална криза на единния пазар. Е, е едва се измъкнахме. Вероятно е, е недостатък, че е, тук докладчиците в сянка не, не са достатъчно диверсифицирани географски. Човек се притеснява до някъде, че под национален е, признак е, не се отдава приоритет на едно или друго. Между другото, вашия е министр на финансите, германския, е, отстояваше е, едни такива национални позиции. Да се надяваме, че германските граждани няма изведнъж да се завтекат към депозитно-гаранционните фондове, да, да оберат хазната на Германия. Но а, понякога тук а, а, някои хора, като кажат, че нещо е германско и а, с малко а, щипка британско, задължително трябва да се отхвърли. А, сега, сроковете. 20 дена много е дълго, очевидно. Пет дена вероятно е твърде кратък срок. Сега дали ще гласуваме е, за пет е, и след това в трилога няма да се стигне до седем по настояване на комисията, не е ясно. Може тактически да подходим към това наистина. Изцяло е, подкрепям идеята ви за кратък срок да могат да бъдат изплатени поне по 5000 евро на вложител, поне хората си решат ликвидните проблеми. Обаче от практическа гледна точка проверителите на изпадналата в несъстоятелност банка се ще трябва да се уверят, че лицето разполага с някакви средства в е, банковата си сметка. Но те едва ли ще проверяват всяка е, сметка. След това възниква въпроса за евентуални спорове между титуляра на сметката и други правоимащи лица. А, благодаря ви а, е, е, за а, е, това, че сте разработили въпроса за обхванати, но не отговарящи на условията а, сметки. по е, процент и половина от всички сметки е огромна сума. ако погледнем статистиките от минали периоди, не се отчита това, че вече банките са подложени на далеч по-високи изисквания за ликвидност. И сега по тази логика отново ще им искаме да поддържат ликвидност, за да обезпечат депозитите. Значи не може възоснова на данни е, от минали периоди да твърдим кой знае колко точно какво ще трябва да се плати в случай на криз. После в държавите членки има разлики определено, в някои държави, държави членки вероятно би било по-уместно е, финансирането на тези задължения да бъде предварително, а не последващо, вероятно това няма да, да въжи за всички държави членки. А благодаря, че повдигнете въпроса и за изключителните суми. Ако къщата ви изгори и е, банката между време фалира и вие не можете да си вземете и парите, наистина трябва да ви помогнат такива изключителни случаи. Сега, лично аз е, не виждам защо трябва да допускам някого с няколко милиона е, е, евро е, да, да, да бъде обезпечаван по същия начин, както са обезпечавани обикновените е, депозанти. Сега не може тия хора да си държат парите за една година това е прекалено дълго като изискване, преди да бъдат включени или изключени от схемата. Много добре, че сте е, разгледали въпроса за трансграничните кредити. Там определено обезпечаването не трябва да е автоматично. Благодаря ви, че сте е, направили нещо по въпроса за Норвегия. Сега, аз се отнасям благосклонно към е, Норвежците, нали, знаете, те прилагат всичките ни правила, не могат да гласуват по нито едно от тях. Хората, освен това, са сериозни вложители. Сега, ако става въпрос само за вътрешните им клиенти и извън Европейския съюз, още повече можем да допуснем известна гъвкавост за норвежците. Не съм толкова благосклонна, що се отнася до местните администрации, понеже аз тъкмо преди трагедията с Нордън Рок отговарях за местните финанси на една община и мен ми се ще нашите политици малко по-внимателно да следят къде си слагат парите. В нашия случай ние не бяхме сложили парите на общината в Нордън Рок или в Исландия. Обаче, хубаво, ако е някое дребно селце, няколко а, стотин евро, добре, обаче да не се стигне до това те да ги пръснат по много банкови сметки и да се откажат от всяка отговорност за управлението им. I think we can solve that um, in, a, in a slightly different way. Um, now, the German issue. Сега, германския въпрос. Аз напълно разбирам и се отнасям със съчувствие към вашите взаимно гаранционни схеми. Да, е, вие искате да ги запазите, тяхто финансиране да се запази. Обаче, ако искате такава взаимогаранционна схема да съществува и тя да ви дава възможност фактически да спасявате закъсали предприятия и да капитализирате допълнително една слаба банка, вместо да, подредено чрез една така наречена мостова банка да, да закриете дружеството, то а, е, е, системният риск е съвсем друг в сравнение с риска, който поемате при една банка-болница или, или, или мостова банка. Значи вашите 28 и 29 изменения. Кои казвате, че тези гаранционни фондове могат да се използват за текуща капитализация на една слаба банка, това е едно. И съвсем различен риск в сравнение с предназначението на такива фондове да инжектират ликвидност, докато трае закриването на дружеството. И ако имате допълнителен риск, то вероятно не би трябвало да се възползвате от нулевото рисково тегло по 18.8, член 18.8. Добре, значи вие искате да си запазите системата прекрасно. Всеки да, да, да може да гарантира една закъсала банка, добре доколкото аз разбирам вашата система. Но при това ще трябва да заделите капитал за обезпечаване на този различен риск. Нали? За да, бъде, да бъдат равнопоставени всички 27 държави члени. А може и аз да не съм разбрала нещо както трябва, поне се опитах. Така, много, много са въпросите. Наистина, благодаря ви, че, че си взаимодействахме. Да, последно. 27 държави членки да бъдат равнопоставени. За съжаление, наистина, преводите на документа бяха разпространени на различните езици едва тази сутрин. В петък вечер получихме английската версия. И, как ви казах, нещата са малко с германски уклон – аз съм готова да, да работя с вас, но все пак да държим сметка, че има и други народи в Европа. А, инак, моя германски, пардон, моя немски език определено се усъвършенства в резултат от работата по този въпрос. Right, little, little така, приключихме ли е, е, този личен разговор е, на изключен микрофон? Благодаря. Не, ма, чакайте малко. Аз имам списък на изказващи се. Аз, между другото, поне веднъж и аз съм се уредила в този списък на пожелали да се изкажат. Сега, едно нещо. Исках да кажа нещо, към което съм особено привързана. Е, това в първоначалната директива, 12 член, първа буква Б, за особените обстоятелства, изключителните обстоятелства, съответните сметки. Това по изменение 12 и 41 тук. А, аз до някъде се различавам от Вики в това отношение. И както ви казах, особено съм привързана към, към този е, въпрос. Аз е, обичам да, да, да държа хората до, до 12-я час е, в залата, където се провеждат заседанията на триалога. До, до последно съм готова да, да отстоявам позицията си. И в тази връзка 12-месечния срок ограничителен може да е проблем, ако говорим примерно за някаква сметка на изпълнител на завещани. А, в някои страни може да се окаже твърде трудно да се борави с такава сметка. Е, поради което този 12-месечен срок в този случай, според мен, може да се окаже проблемен. Съгласна съм, че ако всичко ви е наред е, и можете лично да контролирате сметката си и да си предвиждате парите от една друга сметка, то си е ваша работа. 200 сметки да откриете, ако имате достатъчно пари за това. Но този вариант не е на разположение на изпълнителите на едно завещание, например. И ако този проблем не може да бъде решен, дали човек не би пристъпил към закупуване на деривати срещу банката, нали, за, за да се обезпечи човек срещу риск. Пита. Аз ще се въздържа от майтапите, ако ми позволите, е, ще се изкажа съвсем конкретно. Питър, след Нордан Рок в Великобритания, е, е, е, възникна една идея, че не бихме могли да се откажем от надзора върху някои банки, които уж били много малки, но като ги сложиш една до друга, една до друга, се оказва, че парите са много, а да не говорим за броя на вложителите. Не смятате ли, че тъкмо от тези банки е, следва да бъдат обект на по-засилено внимание, отколкото обратното? И не би ли следвало да помислим за хармонизация на целия процес, така че предварителното финансиране е, на, на гаранцията да бъде уеднаквено и, и да се е, удовлетворят очакванията? някои държави членки могат да, да предложат различни решения и а, съответно обезпечението не само няма да изглежда по един и същи начин, но няма да има една, една и съща функция. Днес четох изказване на една, един материал в, в Шпигел, в, в интернет. Е, твърди се, че спестовните каси ще бъдат следващата жертва. Благодаря. Алдикайл. Да, благодаря на всички оратори. Наистина това е много специализирана тема. И всъщност нямаме кой знае колко възможност за действие или бездействие. Има сфери, в които рискът е нисък. Какво имам предвид? Жилищното спестяване. Жилищното спестяване, казвам го и го подчертавам. Това е всъщност първия пункт на моето предложение, което ще формулирам като изменение – Това са сфери, в които риска е нисък. Има някои целеви показатели от 1,5%. В този случай аз не съм съгласен да не се вземат предвид спестявания, които бяха взети предвид от пестовните банки и не смятам, че това трябва да бъде взето предвид, когато се определят целите. Същото се отнася и за изчисляването на сумите, които следва да бъдат а, изплащани. Имам конкретно предложение в количествен аспект и за да може да го хармонизираме, бих искала това да бъде в, отразено в член 11 алинея 3, но ще ви кажа повече подробности. А сега Удо. Да, скъпи колеги, бих искал да спомена или да ги припомня, да припомня изискванията на Базел. Неприятно ми е да гледам как започваме да работим по нещо, когато опре ножа до кокала. Никога няма да спра да приказвам, да приканвам финансовото регулиране да се извършва като функция на реалната економика, защото целта ни е реалният потребител да борави с стабилен паричен поток. При все това и предвид нуждата от всеобща система за гарантиране на депозитите, която разбира се, че държи сметка за разнообразието. Желанието значи да създадем глобална консолидирана рамка, смятам всъщност, че е дошъл момента за действие поздравявам докладчика за избора на подходящ момент. По време на обсъжданията на общата ни работа, стигнахме до извода, че бихме могли да бъдем новатори, бихме могли да предложим нова перспектива, която да е работеща в условията на съвременния пазар. Ако направим всичко, което предлага Питър Саймън, в крайна сметка ще сме успели да постигнем споразумение, а не разнобой, на възможно най-широка основа. Може би тук и там трябва да се доизпипа доклада, но общата посока е вярна, поне за мен като координатор. Благодаря в качеството си на такъв. Благодаря. Uh, Благодаря. Беше споменато, че може би трябва да изслушаме комисията и в интерес на равното третиране на с законодателите. Е, бихме желали да чуем комисията за документите, които бяха предоставени на работната група на съвета. И също така бих желала да получа уверение, че ще получим, може би, едно кратко резюме за това какви са новите идеи. А може би представител на комисията може да ни каже това. Благодаря ви за това, че ми давате думата. Няма да се впускам в подробности е, по документи, които са внесени в работната група в съвета и по-специално е, документите, които бяха изпратени на докладчиците, който се интересува може да ги получи. Искам само да кажа нещо накратко по въпроса за връзката между а, схемите за влоговете те, а, връзката е в предложението на комисията, именно, че всички фондове по схемите могат да бъдат използвани за финансиране на прехвърлянето на влогове в друга институция. Единственото ограничение в това отношение е хипотетичния разход за а, прехвърлянето, ако има някоя система, която е по-добре финансирана, тогава няма, а, няма проблем. А, финансирането на трансфера на влоговете е мярка на решаването на проблема. Тоест, прехвърлят се от един правен субект на друг правен субект. Ако има сливане на две банки, или в едната банка от тях, или в трета банка, тогава а, дължника се променя, т.е. има прехвърляне на влогове. И същото е, ако да кажем банката се раздели на добра банка и лоша банка, добрата банка продължава да обслужва своите служители. Тоест, това отново прехвърлено от едно а, юридическо лице на друго. Ако има отново прехвърляне на влоговете. Доколкото разбирам, това, което беше направено в Обединеното кралство след кризата, бяха изтеглени влогове от една банка в лошо състояние и бяха прехвърлени в друга. Отново това е прехвърляне от едно юридическо лице в друго и това също така е уредено от предложението на комисията. Ние разбираме, че има критика, чухме това. Сега чухме а, критика и от държавите членки, и от заинтересовани лица, а именно, че не е необходимо да се, предло... да се приеме предложението за спасяване на банките. Очевидно имаме схеми за гарантиране на депозитите от 15 години, но проблема се обсъжда в Европа едва през последните 2-3 години. Необходими са ни повече доказателства, необходими са ни числа за схемите но а, тези данни вече а, са много повече а, на разположение след въвеждането на разпоредбите. Ако, ако ангажираните, ако заинтересованите лица, парламента, искат да се включат в синергията на схемите за гарантиране на депозитите и, и за спасяване на банките, това те могат да направят това, защото това вече фигурира в предложението и ние с удоволствие бихме а, разгледали по-нататък предложението. Може би може да има хора, които ще твърдят, че не искаме да вземаме решение сега, защото може след това да се появят нови условия. Ние сме готови да работим много повече конструктивно с, с, с законодателите. Председателката, благодаря. А, а, мога ли да помоля а, по формален а, признак а, и а, като протокол да внасяте тези документи, а, които а, не само на докладчиците, всяки на докладчика, а на секретарията на групата. Питер, искаш ли думата, но нека да не бъде много дълго die mir auch einige Anregungen wieder mit auf den Weg gegeben haben. Ein paar kurze Anmerkungen zu благодаря. Аз. А, <laughs> благодаря за новата храна за размисъл, която а, ми бе дадена. Все пак бих искал да коментирам. А, а, Вики, а, а, загрижеността, която изразихте, че тук навлизаме в опасна територия, нали, да, да станем обект на подозрително отношение от онези, които не са нито германци, нито англичани. Чувал, чувал съм го това. Между другото, ако говорим за местните власти на управление и самоуправление, е, критичните бележки могат да се отправят не само към Великобритания и Германия, и към Франция. Значи имате всякакви депозитно-гаранционни схеми с, да кажем, едно 50 на е, правоимащи лица е, или пък от, от друга страна банката да е толкова дребна, че да, да изпадне от полезрението. Що се отнася до покритието на 1,5%? Не би трябвало да се отива твърде високо, знаете. И в тази връзка аз говоря за 15 години. Това по моето предложение. В срок от 15 години да се стигне до 1,5. Да, числата ги обсъжда съвета, е, някои говорят за 1% за обезпечените депозити, така че банките да не се огънат, видите ли, под голямото бреме наистина за да не се опоручи конкуренцията е, между банковите институции в рамките на Европейския съюз, е, нали, примерно някои банки, които не са чак толкова рентабилни, те биха били натоварени далеч повече е, в сравнение с по-големите и по-рентабилните банки. Но, но пък и големите банки трябва да бъдат защищавани от нелоялна конкуренция от страна на банки извън Европейския съюз. Ето защо аз не бих искал а, това равнище да бъде твърде високо. И все пак умолявам ви да проявите снисходителност. Никога няма да бъде съвършено разрешението. Това, което предлагаме, струва ни се, е, е максимално възможното за гарантиране на стабилността на депозитно-гаранционните схеми. И този, това съображение изисква привличането на, на колко се може повече пари. Значи, ако се откажем от тези 1,5%, да ги свалим до 1%, баницата е с една трета по-малка. И ще да го избегнем това, ако е възможно. И според мен подходът, който ви предлагаме е по-добър. Да, да се стигне до това равнище за 15, а не за 10 години, така линейно от. А, а, линейно банките ще, ще натрупват от около 1% в продължение на 15 години, за да се стигне до 1,5%. И, и така линейно е, е, ще бъдат практически натоварени с 1%, така както искат привържениците на единия процент за 10 годишен срок. А, така че според мен нещата се изравняват и аз не, не съм склонен да отстъпя. Сега, дали да бъде предварително или, или последващо обезпечаването? Последващите, системите на последващо обезпечаване може и да имат своите предимства, обаче според мен кризата доказа, че успокоителните думи, които се изричат предварително, са нещо добро. Но ако ги няма парите, когато се разгори кризата, е, могат да възникнат проблеми. Някои просто да не са в състояние да се издължат пред своите депозанти при изваредни обстоятелства. Е, и така може да се появи системен проблем. Е, съответната институция може и да е, да, да е готова да плати, но да няма пари. И единствения начин за това е да се трупа предварително. на краща всеки гражданин пести за пенсия, за за да си купи нещо, плажда за страхователни вноски всеки месец и какво ли не. И на мен ми се струва, че банките трябва да бъдат задължени да проявят същия здрав разум. Е, и така както е, е, го проявява жената в трамвая. И последно, за калкулирането на вноските на отделните банки. Е, комисията е разпространила предложение, което аз с удоволствие бих приел. Обаче, само в качеството му на пример, на образец. Една страна, която трябва да изчисли в рамките на тези 1,5% колко да плати всяка банкова институция, е, така че да се, да се напълни гарнето. Ето това би могло да бъде просто образец на методик. Но банковите пазари в Европа са толкова различни, че трябва да допуснем известна гъвкавост. През последните 7 месеца се запознах с какви ли не банкови пазари, имена няма да споменавам, които би квалифицирал обаче като скучни. Е, едни и същи банки, горе-долу един и същ рисков профил, практически никакви колебания. Ако погледнете обаче вашия банков пазар, например, не е ясно към кого сочи ораторът, от една страна имаме е, е, взаимоспомагателните каси, от друга страна Royal Bank в Скотланд и се чудя дали това, което предлага комисията като е, е, разпределителна норма, би било уместно. Ето защо в 11.3 мисля, ние предлагаме държавите членки да имат възможност да а, възприемат една по-голяма, т.е. една по-широка диференциация от 10 до 300 или 350 като скала за калкулиране участието на отделните банкови институции. На мен ми се струва, че държавите членки трябва да имат такава възможност за преценка. Не произволно. По 11-3, знаете, има има насоки, е, на основата на тези насоки държавите членки да си преценяват как да разпределят вноските на отделните банкови институции. Така че ние, ние сме съвсем ясни в насоките си, държим на европейски стандарти и така нататък, но както казах, при максимална гъвкавост на практика. Благодаря. Благодаря. Сега, срокът за изменение и допълнение 31 е март. Е, измененията ще бъдат разгледани до 20 април. Ще се гласува на 9 май в пленарната зала през юли месец. Сега можем да минем нататък. 17-та точка от дневния ред. Схеми за гарантиране на здраху... за здрах... Извинете, схеми за гарантиране на застрахователни вземания. Питър Скинер има думата. Благодаря. Е, в един плавен преход от въпроса за банковите гаранции. Сега, застрахователното дело, трябва да ви кажа, не е банково дело. Това да е ясно. И, и повече сигурно не бива и да казвам, но пък има хора, които смятат, че никакви гаранции не трябва да има за, за страхователните полици. Аз не съм сред тях. Всъщност, това, което хората очакват от съвременния финансов свят е поне някаква обща обезпеченост, някаква обща гаранция, че контрагентът им в края на краищата ще си спази договорните задължения. И, и да не говорим, че за някои хора на карта са поставени е, спестяванията на живота им. А, да вземем Equitable Life. Е, е, последната криза в нашата кариера на политици при която и вложителия, и някои държави членки изпаднаха в затруднение да установят също с кой отговаря като регулатор и от кого да си вземат вземанията. Значи Европа, е, казва се, играе решаваща роля в нормализирането до някъде на тази материя. Работната книга на Комисията по този въпрос до някъде сочи в правилната посока. Аз мога да приема голяма част от нея, но пък в редица важни области не съм съгласен. Ако според мен е необходимо Европейския съюз до някъде да се намесва, не би трябвало от друга страна застрахователно-гаранционната схема да бъде общо европейска. Точно както току-що чухме от предходния оратор. Има многообразие на банковата система. Има многообразие на застрахователното дело, на застрахователните продукти. И твърде голямо би било това начинание към днешна дата да търсим общо европейско решение. По-скоро нещо съгласувано, нещо, нещо консолидирано, нещо, което горе-долу да удовлетворява очакванията на застрахованите лица навсякъде в Европейския съюз. По-нататък би трябвало да упражняваме натиск върху националния надзорен орган. Не е непрекъснато да ходим в Европейския съюз да търсим отговори на, на въпроси националния надзорник отговаря и той трябва да си носи отговорността. Той в края на краща трябва да знае какво става за страхователното дружество и да взема корективни мерки. Това до голяма степен проистича от а, разговорите ни, проведени наскоро по Solvency 2. По-нататък хармонизация на нормите на структуриране на националните застрахователно, гаранционно-застрахователни схеми един, едно застраховано лице в Словакия, например, не би трябвало, би трябвало да, да е, бъде подложен на същото потребителско преживяване, така да се каже, е, както в друга държава членка. Съответно, трябва да има съгласуваност или, или е, някаква последователност на решенията, схема по схема. Според мен, за потребителите трябва да има 100% защита потребителят не може да знае кой застраховател е добър, кой не е добър. Това е работа на надзорния орган. Значи защо да, да, да страда застрахованото лице поради това, че застрахователят му е фалирал? Да не говорим, че застрахователните дружества далеч не толкова често фалират. Да, от време на време фалират, повечето просто си вдигат чуковете и забравят да платят. Нещата са различни, значи, от банковото дело. В банковото дело за 24 часа а, нещата отиват на зле и трябва да се намерят средства и така нататък. В страхователното дело нещата стоят по по-иначе и вече въпросът е за това дали компенсацията ще бъде договорена или безусловно ще бъде 100%. Отнасям се със съчувствие също към становището да бъдат обхванати и малките предприятия, но не виждам точно как ще стане това по-настояще. Ми ние Както знаете, госпожо председател, е, настояваме пред комисията да зачита принципа на пропорционалност. Накрая ние е, нямаме нито праговите равнища, нито легалните определения на всякъде в Европейския съюз, за да определим що е то малко и средно предприятие за целите на, на такава една защита. А, мисля, че комисията би могла да ни предложи по-нататък някои неща в това отношение, но за сега аз е, просто не знам как бихме могли да обхванем и МСП. Съгласен съм с комисията, що се отнася до а, предварителното финансиране на а, застрахователно-гаранционните схеми. Не знам точно как ще стане това. Между другото, средства а, има, те се трупат. Въпрос на дефиниция обаче, въпрос на, на а, понятия, е как ще наричем тези средства. Финансирането на застрахователно-гаранционните схеми по-настоящем е, попада в областта на субсидиарността и, и струва ми се, там трябва и да си остане. Има и при условие обаче, че различни потребители на различни места в Европейския съюз са изправени пред едни и същи е, условия. Така нареченото потребителско преживяване трябва да бъде едно и също. И разбира се, за да работят нещата, трябва да има надзор. Е, в доклада си аз е, отделям голямо внимание на новата европейска агенция ЕОПА, която се занимава с е, изпитанията на якост на различните финансови институции. Е, тази нова агенция би трябвало да бъде и е, е, център за обмен на информация и да, да се отчита пред съвета и комисията. И вероятно да се използват същите активи за предварително финансиране на, на тези гаранционни схеми. Очаквам с интерес становищата на другите докладчици в сянка и се надявам резултата да е положителен. Благодаря. Благодаря ви, Питър. От името на Артуа Карас, Жан Пол ще говори madame la présidente. othmar karas qui est un grand travailleur. Да, Наистина, тук дебата се задълбочава и имам бележки, които да предам на Питер. Наистина хармонизацията не трябва да е обща и повсеместна, трябва да държи сметка за разнообразието на всяка държава членка. Значи докладчика всяка, който представлявам и чието бележки ще пратя на господин Скинер, тук има единомислие. Сега, тези географски региони, а именно държавите по происход, трябва да целят на първо място да гарантират и да предпазват гражданите, дребните потребители и застрахователи, а фирмите на второ или трето даже място. Сега, риска е, риска трябва да бъде възможно най-нисък и възможно най-премерен, особено за редовия дънакоплатец. И това, разбира се, се постига чрез общо усилие на надзорните отговори, на надзорните органи. Финансирането, предвидено от комисията, господин Карас смята, че това финансиране трябва да остане в рамките на субсидиарността. Господин Скинер каза, че е против. Сега, нещо, на което господин Карас иска да привлече определено и подчертано вниманието е следното. Той желая, ако може да стане по-ясно какъв ще бъде начинът по който ще се изплаща тези застрахователни суми. Дали лично от, от застрахователната организация или от някоя друга такава по нейно поръчение. Това не е ясно уточнено и има нужда, значи, от правна основа на първо място господин Скинер включва фигурата на посредника но господин Кара смята, че тази фигура не трябва да представлява част от застрахователните схеми тези застрахователни схеми трябва да са достатъчно широки и всеобхватни, за да включват и възможностите за заведено и висящо дело по повод на конкретна застрахователна ситуация. Това са, накратко казано, бележките на господин Карас и които аз представих от негово име. Благодаря. Thank you very much, Ola. Благодаря. Благодаря, госпожо председател и благодаря ти, Питър. Както винаги, е, си се справил много добре. Аз много се постарах да намеря някои древни косури в проекто доклада. И всъщност смятам, че е много важно, че ти спомена, че застрахователното дело е различно от банковите гаранции и схемите за обещетяване на вложителите. И ако сравним трите законодателни акта в пакета, те са много различни. И ние също така трябва да обмислим това, както ти правиш в твоя доклад. Е, Позволете ми е, да подчертая, че аз е, е, вярвам в принципа на страната по происход. Аз вярвам и в хармонизация и трябва да обсъдим обхвата, както вече е направено. Мисля, че това е много важно и да се опитаме да дефинираме. Може би трябва да попитаме комисията какво се включва в това приложно поле, защото както е, обсъждахме, сега вие сте експертите, но кои застраховки ще бъдат включени, как ще подходим по застраховките живот, нещо подобно на пенсионни фондове, които се, защото те се използват понякога като пенсионни фондове. Вие знаете, че има различни видове пенсии в скандинавските страни, които създадоха проблеми, а може да ни създадат проблеми и в този случай. Това трябва да се дефинира. Ти говориш за 100% защита за определен а, период от време. Ами ще трябва да ме убедиш защо това е правилно. Ти също така говориш за разширяване на защитата а, за а, също така по а, неправомерни практики. Доколкото разбирам, това не е включено в текста на комисията и аз бих желал да чуя какво мислиш по този въпрос, защото ако искаш да разгледаме например в схемата за компенсиране на инвеститорите, там има една много по-широк дефиниция за защитата на потребителите и ако искаш да постигнеш тук същото за цяла Европа, всъщност ще трябва да дадеш редица обяснения, тъй като не става дума сам, ако, защото всъщност ако не а, фалит или измама, ще бъде много трудно да се дефинира за какво става дума. Всъщност, когато говорим, и това е в отговор на господин Булман – тогава, когато ние казваме, че ние си вършим работата в нашата комисия, тогава, когато защищаваме всеки потребител, да, това е нещо, което можем да кажем, но от друга страна, част от нас би трябвало да бъдат отговорни за част от нещата, които правим и не можем да бъдем защитени срещу всичко. Това исках да кажа. Сега по въпроса за финансирането. Опитвам се да намеря разумно финансиране за схемата за компенсиране на вложителите. Това е предварително финансиране. Имам определени съмнения. Разбирам, че някои от другите институции също имат известни съмнения по въпроса, а и ние трябва да имаме съмнения и може би тук му е мястото повече да имаме съмнение, защото ако си зададем въпроса колко застрахователни компании всъщност са фалирали е, по време на този период е, или е, колко застрахователни проблеми са създали проблеми, колко застрахователни компании са създали проблеми в финансовия сектор. Аз мога да кажа, че а, няма такива. Всъщност те могат да го направят, но, но не са го направили. Затова трябва да се действа постепенно, стъпка по стъпка. Посоката ти е абсолютно вярна от моя гледна точка, но може би бихме могли да изменим някои неща, за да подобрим текста мъничко. Благодаря. Свен. Добре, ако бързаш. Три много древнички неща бих искала да кажа, понеже Питър Скинър е далеч по-голям капацитет по застрахователното дело от мен. За 100% покритие, питам се дали не възниква известен морален риск. Значи всеки получава 100%, особено по застраховки живот. Дали не би следвало малко да свалим летвата под 100%? Сроковете за изплащане и проче. Сега аз знам, че когато инкасирам застрахователна а, полица, фактически трябва да поема значителен отбив. И ако се даде варианта вместо да се получи парично обещетение, просто да се смени застрахователят, това, това би могло да бъде от полза след това, ако другия застраховател или свързания застраховател е, е платежоспособен, той е състояние да се издължи, първо трябва да се насочи вземането към него, отколкото към а, а, обезпечителния фонд и, и толкова. Така, следващия оратор. Аз интерес очаквам по-нататъчната ни работа по този въпрос. Ние вече е, с полза е, работихме по, надзор, по, по, по уредбата на надзора. Е, компенсацията или обещетение. Така че и, и тук смятам ще работим и интересно. А на Отмар Карас аз е, живея, е, желая, извинете, бързо оздравяване. И се надявам той скоро да се присъедини към нас. Много, много жалко е случилото се с него. Сега някои общи забележки. Първо, мисля, че проявяваме една склонност да не гледаме на проблемите сериозно, докато не ни ударят по главата. И това отчасти е характерно за настоящия дебат. Е, всички е, пределно съзнават проблемите, свързани с банковия сектор, а застраховането някак е, за сега се изтипосва като лишено от всякакви грехове. Разбира се, ако гледаме финансовата криза, застрахователите не бяха основни виновници за кризата и естествено трябва да бъдат третирани иначе. От друга страна обаче не бива да митологизираме нещата. И тук един мит, който се разпространява според мен е, че застрахователните дружества нищо нямали общо с кризата и не били пострадали дори от кризата. Но ние не бива да си затваряме очите за ставащото по-настоящем на европазарите – а да не забравяме и какво би могло да се случи с някои от застрахователните дружества, ако не бяхме избавили банките с огромни капиталови инжекции. Какво би се случило с някои от застрахователите, ако не бяхме спасили банките? По-нататък, застрахователите бяха инвестирали без да се занимават особено с потенциалните рискове в нестандартни пазари и отново биха загазили сериозно, ако не бяхме направили онова, което никога не бива да се прави, а именно да се харчат обществени пари, за да се решават проблемите на частни дружества в едно пазарно стопанство. Така значи че трябва да бъдем по-благоразумни, мисля, и да кажем сега, може в банковия сектор да, да, е, да е едно, в застрахователния сектор да е друго, но пък не бива да си затваряме очите за сериозните проблеми. И в тази връзка, мисля, два поне са важните въпроси. Първо, внимателно, както и по другите две схеми, особено за банковите депозити, следва да, да, да обръщаме голямо внимание на целият този въпрос, че някой бил, видите ли, твърде голям, за да се провали. Значи, кой ще бъде обхванат в тези схеми или кой вече е обхванат там, където такива схеми има? Значи, е, и тук, тук възниква въпроса за, за риска от това дали някой не би се отклонил от поетия ангажимент, просто защото е прекалено голям и няма кой да му търси сметка. Значи, въпроса за мащаба трябва да се има предвид в, при определенето обхвата на такава схема. На второ място, дали да бъде ексанта или експост. Не бива да проявяваме е, е, чак такава увереност, че нещата са толкова стабилни в застрахователното дело, че защитната схема да бъде просто експост. Тоест, в случай, че нещо стане, чак тогава. А има и сериозни аргументи против това. Например, ако едно страхователно дружество изпадне в несъстоятелност, то вече няма да може да участва в собственото си спасение, така да се каже. И това е един от особено важните аргументи в подкрепа на предварителното финансиране на, на обезпечението. Освен това, подобна политика би била проциклична. Ако на финансовите пазари възникне някакъв сериозен проблем и всичко правите експост, то когато нали, когато ударът е най-тежък, вероятно много трудно ще може да съберете необходимите ви пари. Аз е, е, е, е убедително приканвам колегите да се отнесат сериозно към този въпрос. И в банковото дело, и в е, е, обещетенията на инвеститорите приехме ексанте. Аз мисля, че и някои от действащите системи се основават на този принцип. И аз трудно мога да приема различно третиране в застрахователното дело, видите ли, по определени, защото то било по-сигурно. Освен това, има и известен проблем, що се отнася до това дали хармонизацията бъде минимална или максимална, или да се приложи режима на страната домакин или на страна происход. А, значи, е, схемите в различните държави членки биха били крайно различни, ако, ако прибегнем до минимална хармонизация и ако в същото време, както ни предлага докладчика, възприемем принципа на домашното регулиране, т.е. по происход на застрахователя, то на един и същ пазар ще има много различни играчи с различна степен на защита в зависимост от националното си законодателство. И това ще опорочи конкуренцията в една област, която това не бива да се допуска. Ето защо, ако ще приемем минималната хармонизация, вероятно ще трябва, за сметка на това, да възприемем подхода на режима по е, е, е, страна домакин, т.е. По, по, по место опериране на застрахователя. Това ще трябва да го обмислим по-внимателно с колегите. И последния ми въпрос за малките и средните предприятия. Шаран повдигна този въпрос. Надявам се в доклада да, да можем да кажем, че обхващането само на физическите лица всъщност не ни удовлетворява. Ако, Питър, ако има някакви чисто юридически съображения в подкрепа на този вариант, аз е, е, бих искал да чуя за тях и вероятно в такъв случай бих могли да предложим и някои изменения и допълнения на действащата уредба, за да се обхванат и МСП. Това са първи, първоначалните ми забележки и, и в обобщение аз най-вече съм заинтересован от това, в края на краищата, вноските в тези обезпечителни системи да се правят предварително и да се основават на рисковата характеристика на съответното застрахователно дружество. Но и както приехме за банките, и на трето място да се отчита системният риск, така че нези, които са твърде големи, твърде крупни и за които съществува особено висока вероятност да трябва да бъдат спасявани с публични средства, да плащат съответно повече в схемите. Но, както казах, аз очаквам те първа да, да, да поработим по тези въпроси, понеже, понеже всички тези аргументи имат своите основания в а, а, добросъвестната економическа теория. Благодаря. Благодаря ви, Свен. Питър, мога ли да ви помоля да обобщите съвсем накратко? Да, мога да а, мина набързо по въпросите. А, съжалявам, че господин Карс не е добре. Аз съжалявам, че не знаех това. Жан Пол ще ми каже после подробностите. Да, както вече беше казано от Вики Форд по въпроса за прехвърлянето на фондове от една компания в друга, ние може да погледнем това в доклада. Сега по въпроса за споделената отговорност и за предлагането на ново законодателство и ам, посредници. Тук може наистина да поговорим, да обсъдим. Може би не е необходимо ново законодателство, може би законодателство, което се позовава на платежоспособност 2 и може би нещо липсва и трябва да се добави. А, в а, спазила. Господин Карлас е много запознат с въпросите на застрахователното дело. Това, като каза Оли Шмидт, по този въпрос мога да кажа благодаря за подкрепата, но виж сега. По въпроса за неправилната продажба, аз бях из изцяло за. Аз бях докладчик на либералите във връзка с Equitable Life и там имаше ни технически разпоредби за това дали всъщност на хората всъщност не са мислили за това, че компанията прави някакви предложения, които всъщност тя, някакви обещания, които тя не може да изпълни. Всъщност ние трябва да разгледаме една неправомерна продажба като една от възможните възможностите, да видим дали обаче може да дефинираме а, това понятие, дали можем да се позовем на този казус с еквитавал лайф и с получаване на трансгранична помощ и така нататък. По въпроса за финансирането, там има различни възможности. Взаимоспомагателни, има допълнителни свръхфондове, различни начини, за които се ангажират капиталовите пазари във Франция, Великобритания и Германия. Има малки и големи застрахователни компании, това разнообразие всъщност повдига много въпроси за това как може да финансираме тези схеми, нивата на активите, различните групи в различните държави, членки, възможността и невъзможността да се прехвърлят фондове <clears throat> трансгранично. Може би много от застрахователните компании могат да станат взаимоспомагателни, всъщност не искаме да водим битките, които водихме по платежоспособност 2, тогава всички си загубиха косата, също като мен, да са в опита да намерим някакво предложение, което да може да се изправи, да стои на краката си. Сега по въпроса с банковото дело, много хора се хванаха за гушите, но някак си намериха а, компромис, но всъщност Всъщност етапа е много ранен. Сега по въпроса за отговорността. Да, съгласен съм, ние приемаме, поемаме отговорност и наистина трябва да има една защитна мрежа за, а, за уязвимите и трябва наистина да се поема някаква отговорност от нас като регула, регулатори, за да може да се компенсира нещо, ако. А, нещата тръгнат на криво. А, това според мен е свързано до много голяма степен с казаното от Свен и това, което се говореше за 100 покритие. В някои държави вече съществува 100 покритие, така че ние не можем да искаме от тях да се откажат от това. Но когато но когато когато а, а, обсъждаме въпроса, трябва да видим как ще се намеси тук принципа на субсидиарност. А, а сега по въпросите, които бяха повдигнати от Свен, това беше свързано всичко с, с директивата по тежоспособност 2. А, ние разглеждаме мерките по прилагането на директивата. А, мерките са напълно различни в сравнение с това, което се а, а, намира в банковия сектор. Как, а, тук трябва да се реши какво е капиталово законово изискване, какво е минимално изискване, кога ще се намесят регулаторите. Тоест има толкова много неща, които са над капиталовите изисквания, че трябва да се каже, че всъщност има един много тънък слой, в който трябва да се намесят всички компании, за да може да се облегчи оперирането на директивата платежоспособност 2. Трябва да видим съвсем ясно какво фигурира а, тук а, нещата са много сложни. Искаме да знаем а, също така къде ни води платежоспособност 2. Искам да обединя искам да направя пълен кръг и да стигнем до 1 януари 2013 година. Благодаря на всички. Очаквам с нетърпение следващия дебат. Председателката, благодаря Питър. Крайният срок за измененията е 23 март по обед. Ще се разглеждат на 19 май, ще се гласува на 24 май. Опитваме се да а, вкараме гласуването в пленарна зала през юни. И сега последна точка от дневния ред. А, управление на економиката в световен мащаб. Докладчик е Гунар Хъкмарк. Благодаря. Ще раздам проекто структурата на докладчиците в Сянка, преди да раздам доклад, преди да обсъдим доклада. Ще бъде много кратък. Първо трябва да разгледаме факта, че а, Ситуацията в световната економика е много различна сега, отколкото преди. Световните институции са много различни в сравнение с, периода от Втората световна с, война. Ние живеем в една изцяло различна економическа реалност и се развиват економическите събития извън световната економика. Тогава световната економика беше до много голяма степен в Западна Европа, в Съединените щати, в някои други части на света, но в общи линии това беше преобладаващата част на световната економика. Сега обаче не е така. Като погледнем как се развиват новопоявяващите се економики, стигаме до заключението, че една от основните причини за кризите е, че глобалната економика не се приспособи към новите предизвикателства, а, пред които сме изправени. А, говорим за баланс и за дисбаланс. Винаги е имало дисбаланс. А, по време на десетилетията, когато а, бяхме свидетели на бедността в третия свят Та, това беше един вид дисбаланс. Нямаше инвестиции в голяма част на света. Наблюдавахме промени и мисля, че е много важно, като една от многото отправни точки, да помним, че през последните 30 години е, има редица хора, които живеят е, в е, сравнително, сравнителен просперитет. е, е и това създава много различни условия е, за е, управляващите света. И това, което се опитваме да постигнем на световно равнище са е, прозрачност, правила на световната система, трябва да разбираме всякакви проблеми. Един от основните проблеми и в резултат на кризата това се а, прояви са паричните проблеми и паричната политика. Можем да видим, а, например, монетарната политика на Съединените щати. А, тя очертава корените на някои от проблемите. Така че нещата всъщност са свързани. Когато обсъждаме дисбалансите, трябва да помним, че двама души са необходими не само за да танцуват танго, а за да има и дисбаланс. Това трябва да се има предвид, когато говорим за излишъците и за дефицитите, тъй като дефицитите създават излишъците и в много економики се харчи повече. Естествено, има причини за а, излишъците. Ние не говорим само за Европа. Ние можем да се облегнем назад спокойно. Излишъците в Китай са резултат от дефицитите в Штатите. И а, тези две явления трябва да се разглеждат едновременно. Аз мисля, че трябва да разгледаме и да обсъдим няколко основни въпроса. Първо, във връзка с, с световните институции, мисля, че трябва да имаме силни световни институции в рамките на Международния валутен фонд. Мисля, че Г20 трябва да играе важна роля за да осигури правилата за прозрачността и за стабилността. Ние много често говорим по въпроси, като например директивата раз, а, платежоспособност 2 или база 3, това също е свързано с световното сътрудничество и световните структури. ние трябва да видим един международен валутен фонд, който да е една по-всеобхватна организация с по-силна роля, който да наложи много по-големи изисквания върху световната економика, включително и върху g 20 като целта е да се постигне по-висок прозрачност и по-голям по-голямо равновесие от всякакъв вид. Сега, а, нека да разгледаме въпроса и за валутите. Тук не е проблема да имаме нови правила за валутите, а по-скоро трябва да гарантираме те да се развиват на база на реалностите на пазара. И мисля, че това ще бъде един много добър пробив, ако същевременно успеем да наложим дисциплина за паричните политики, тъй като, както казахте, много често създават проблемите с валутите. Бих желала обаче да добавя едно трето нещо, за да може да се постигне баланс или по-скоро една по-стабил, едно по-стабилно економическо развитие, трябва да разгледаме световната търговска система, защото днес тази система е асиметрична, тъй като нямаме така отворени световни пазари, както бихме искали. И това много често е, е в ущърп на Европа. И това също така обяснява защо имаме дефицити там, където имаме дефицити. Ако имаме една много по-отворена световна търговия по отношение на, тър... на услугите, това ще е, бъде благоприятно за европейската економика и ще допринесе за повече износ, ще компенсира някои дефицити, даже може би ще се заде излишъци. И трябва също така да се погледне глобално и на селско-стопанските пазари, защото това би могло да бъде възможно за много пажа, пазари в третия свят. Всички ние знаем колко са деликатни тези въпроси, но ако искаме да постигнем един по-балансиран подход в световната економика, трябва да решим проблемите с, секторите на световната економика, които допринасят за дисбаланса. Целта ми в този доклад е да задам основните цели, основните идеи за това как бихме могли да допринесем за създаването на световните институции, които ще ни бъдат необходими от 2011 година нататък и да се откъснем от структурите или от менталитета, а, който преобладаваше след втора, от Втората световна война насам. сам трябва да кажа, че това е една много интересна дискусия, но тя също така ще окаже много голямо въздействие, защото ако Европа а, може да гледа реалистично а, към това, което може да постигне на световно равнище и да а, бъде представител на една а, модерна економика, може би тя може да зададе модела на глобалното економическо развитие на бъдещето

И а когато гледаме днешния свят, включително нещата, които се случват в Япония, на нас са ни необходими стабилни световни институции, но ни е необходима и една политическа цел, която да е реалистична, която да не е само на думи, а която да създава економическа основа за развитие. Очаквам с нетърпение дискусията в комисията, както и обсъждането с докладчиците в сянка. Благодаря, Гунер, Мисля, че нямаме много докладчици в сянка, но Едуард може да вземе думата. Финансовата криза беше международна. Тя започна в една страна, но се разпростря. Економическата криза беше и е международна. Проблема с дълга е от двете страни на Атлантическия океан, а глобалният дисбаланс е глобален. Международните проблеми а, изискват глобален проблем и господин Хокман трябва да а, допринесе за решаването на тези проблеми. трябва да си спомним, че международната система се срина в 71 година. От тогава насам се приемат едни временни решения година за година. И въпросът е, имаме ли достатъчно ликвидност? Правилно ли е да се използва да се използват национални валути за международни плащания. Напълно съм съгласен с факта, че някои от международните институции са са на хронизъм от миналото. Г20 е, направи старта, но така ли трябва да се продължи? Трябва ли да се институционализира световното управление? Трябва ли това да бъде чрез Г20, чрез Международния валутен фонд, чрез Световната банка, Световната търговска организация? Те са наистина изпълнителната власт, но а, в момента управлението е в ръцете, може би, на Г20. Е, водят се дискусии дали това не може да бъде по-официализирано. Има редица въпроси. Първо, управление. А, в този контекст трябва да се обсъдят въпросите на корупцията, инфлацията, независимо от причините, дали това са храните или нефта, е, тъй като ние търсим глобална стабилност. Като докладчик в Сянка, с удоволствие ще работя с докладчика господин Хокмарк, защото и аз смятам, че това е на много важна тема. Е, по която парламента трябва да даде своя принос. Е, благодаря госпожа Хюбнер. Благодаря ви, госпожо председател. Аз смятам, е, Гунар, че вие сте се захванал с невъзможна задача, така че възползвам се от възможността да ви изразя съчувствието си. Надявам се да намерите и някои решения. Все пак аз съм съгласна с изказалите си колеги, че глобалното економическо управление е изключително важно днес. Това е неразделна част от днешния а и от утрешния ден. И е, според мен е, то ни е необходимо не само защото, както вие казахте, глобалните проблеми се нуждаят от глобални решения, а и защото поначало пазарите трябва да бъдат подчинени на правила. И глобалните пазари, които са съвкупности от национални суверенни пазари, е, се нуждаят от такива правила в още по-голяма степен. Освен това, е, по-голямо внимание трябва да отдаваме на глобалното економическо управление и поради наличието на диспропорции в световен мащаб, както я посочихте. И ние трябва да организираме, да, да, да дадем един глобален отпор, глобален отговор на глобалните диспропорции. И разбира се, кризата прояви е, неефективността на, на днешната система в световен мащаб, е, пропуските, вакуума на, на правомощия на съществуващите институци, институции, вакуум, който бе незабавно попълнен от неформални институции, които, вероятно, помните, възникнаха изключително бързо в разгара на кризата. И всички тези адхок, е, специални, неформални институции, запазиха своето значение до ден днешен поради липсата на някакви формални, постоянни институции на глобалното економическо управление. Но както вие казахте, във всичко това е от голямо значение е прозрачността, а времените, неофициалните, неформалните институции не са длъжни да бъдат прозрачни, така че те не могат да бъдат едно дълготрайно, едно постоянно решение. И разбира се, ролята на тези неформални институции обикновено всичко се прави по аналогия на Г-20 неформална група, която възникна и се, и се разви особено динамично. Та, обръщайки се към историята на Г-20 до сега, мисля, е, Г-20 напредна достатъчно бързо и отиде достатъчно далеч, така че Г-7, Г-12 да изгубят своята роля, такава каквато имаха на времето. Е, и сега дали днешния формат е готов да, да се заеме с задачата на глобалното лидерство, на глобалното управление, аз не съм сигурна съм сигурна, че, че те са развили необходимата компетентност, необходимия експертен потенциал. Сега искам да кажа, че дори при наличието на Г20 не можем да се похвалим с особена стабилност, с особена предсказуемост на глобалното економическо управление. През 2008 бяха добри, защото ги гонише страхът. Да, обаче, междувременно страхът се поутоложи и, и естествено на повърхността се проявиха други въздействия. И още нещо. За да бъде ефикасно глобалното управление, то наистина трябва да отразява интересите на всички заинтересовани страни. В противен случай, кой ще зачита взетите решения? Те не биха могли да, да доведат до траен резултат. И въпросът ми, надявам се докладът ви да отговори на него, е дали днес наистина сме готови да се обединим около общо, дългосрочно, глобално гледище. Или пък просто да бъдем водени от прагматизма. Ако гледаме диспропорциите, дисбалансите, някой ще трябва да ги наблюдава, някой ще трябва да ги отчита, но междувременно е, е, е назряват различия между страни и групи страни по осъзнати интереси. Така че аз не съм сигурна, че днес има е, воля за обединяване около една обща дългосрочна представа. И оттам нататък, следователно, единствения вариант е да работим на парче, да бъде водени от прагматизма, колкото и не е реалистично да е това. Благодаря. Рей Гунар, а, да, много лесна за обобщение дискусия. А, благодаря за, за интересните неща, които се казаха. Е, аз е, това, те ми вдъхват увереност, че можем да, да свършим немалко работа заедно. Е, Г-20, нека кажа, е проява на обстоятелството, че световната економика се е променила от времената, в които естественият формат бе Г7. И все пак, се питаме дали наистина това е най-правилният начин да бъдат привлечени повече заинтересовани страни. Понеже Г7 бе форма на, на, на форум за вземане на решения от страна на големите економики и понякога това бе необходимост. Те бяха принудени поради значимостта си в световен мащаб, но това разбира се не бе най-представителният начин да бъдат вземани решенията. И вторият въпрос до някъде свързан с този е, че ние всички сме повлияни от е, разгорялата се през последните години криза. Обаче, когато говорим за глобалната економика, за световните институции, не бива да забравяме и големите световни успехи, на които сме свидетели в продължение на 30 години. След като старите институции общо взето изгубиха влиянието си защото е, глобалният економически растеж е, е, определено започна в средата на 80-те години, когато вече нямаше системата Бретън Мудс, когато световните финансови пазари бяха съвсем различни. И прехода от 1 милиард хора на Земята, живеещи в относително благоденствие към 4-5 милиарда такива хора е значителен, една сериозна, дълбока промяна, която не бихме могли да не, да не признаем и, и, и, и тук, оттам нататък, целта е да създадем една, една глобална рамка, някаква уредба, която да гарантира прозрачност и представителност е, при вземането на, на глобални економически решения, както е, и да, да, да ни гарантира е, гъвкавост. Защото целта в край на краищата не е просто да се стабилизираме. Целта е да си гарантираме динамично развитие. И ако можем по някакъв начин ние в Европейския съюз да упражним въздействие върху тия глобални процеси, би било прекрасно. Благодаря. Благодаря ви, Гунар. Мисля, че това може да се окаже в края на краищата. Един много интересен доклад. Какъв е графикът? Не особено окончателен на този етап, то е ясно. Е, дали сме си достатъчно време, но вашия проект трябва да бъде представен на 19 април, крайен срок за изменение и допълнение 10 май. От там нататък 14 юни разглеждане на измененията и допълненията, гласуване на 19 септември в комисия и вече е, е, на октомврийската пленарна сесия да се гласува в пленарната зала. Обаче, като гледам съответния график на Г20 е, междувременно, вероятно би трябвало да го имате предвид. Макар и е, е, последната за годината среща на високо равнище е, е насрочена за 3-4 ноември тази година, и вероятно би имало време, колкото в пленарната зала ще гласува през октомври, но но пък бихме могли да се презапасим. That's the 13th, 14th, 15th of October. Нали, но има и други. <clears throat> От 13 до 15, 16 октомври ще е, заседава друг много важен световен форум. И ако може е, да се приеме на, на, на второто пленарно заседание през септември, като че ли би било по-добре. Просто помислете. Да, да, аз мисля, че ние трябва да, да целим именно това. Колкото по-рано е, зададем дневния ред на предстоящите световни дебати, толкова по-добре. И да време има, наистина, и бихме могли да се ориентираме към този по-бърз график, а и докладчиците в сянка са съгласни. Да, добре, значи ще го имате предвид. Значи 19 април във всеки случай е, е следващата ни спирка. Благодаря и, благодаря и, и, и с това мисля можем да закрием заседанието. Благодаря.